някакви коментари по тях? Нямате. Считаме, че те са прияти и одобрени. Госпожа а, Ане Минейц ме информира, че е подала оставка като член на Европейския парламент от 1 януари 2015 година. Съгласно член 4, параграф 3 на отправилника парламентът обявява мястото и за вакантно. Госпожа Анеминейца Уотерброк, искаме да ви благодарим за отличната ви работа през годините, в които бяхте член на Европейския парламент. Компетентните български власти представиха